Welcome back to the Employment Committee and uh, since there are... Добро утро. Да, нека да започнем работа. Унеси, които желаят да се включат в днешната работа, а, нека да се подготвят за работа. Вече загубихме 7 минути. Uh, Обявявам заседанието за открито. Както знаем, целта на това заседание е да се учреди комисията, като е, изберем е, председател е, и четирима заместник е, председатели. Разполагаме с е, изискуемия кворум, т.е. Е на четвърто от членовете. Готови ли сте да започнем? И така. Има ли предложения за председател? Госпожо Симер, заповядайте. Госпожо председател, уважаеми колеги, искам да предложа колегата Тамас Хендъл за председател на комисията отново. Той две години и половина ръководи тази комисия с силна подкрепа на бюрото и най-вече от вас, госпожо Олскок, така че ви благодаря много за това. Той е болен в момента, както знаете. Той представи своята декларация на интереси в бюрото и преди избора предостави в писмена форма своето съгласие. И ако ми позволете, аз ще представя посланието, което той е, желая да отправи към вас. То е относително кратко и мисля, че ще можем да изпълним и неговото желание по този начин, че става дума не само за формално решение, а че той наистина е, иска да положи сериозни усилия за работата в тази комисия чета. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря най-сърдечно на всички за добрите пожелания, които отправихте към мен по време на моето заболяване. Аз съм твърдо решен отново да преодолея това заболяване и пред март отново да се включа в пълни сили в работата на нашата комисия. Искам да използвам възможността да благодаря на моите заместници, особено на Мария Добровска, на всички координатори, също така и на секретарията и на Андреас Хубър. Е, благодаря им още веднъж най-сърдечно. Е, през последно време е, се вземат много политически решения, които променят много неща. Много коментатори говорят за нов економически световен ред, е, други дори е, пророкуват економически войни в много голям обхват и това ще има големи последици за живота на хората. Аз съм убеден, че нашата комисия в бъдеще е изправена пред значимата задача да защитава социалните права на всички хора в Европа и да ги укрепва. Аз искам да допринеса за това. Готов съм да продължа моята задача като председател на тази комисия. Сърдечни поздрави, Томас Хендъл. Искам да добавя, че предлагам кандидатурата по поръчение на моята политическа група и на двамата са координатори на моята политическа група в тази комисия. Благодаря. Приемам аплодисментите като знак, че можем да изберем Томас Хендъл с ръкопляскане. Кандидатът е само един, и което означава, че мога да ви задам въпроса, можем ли да изберем Томас Хендъл за председател на Комисията по заедост? Благодаря ви. Сега преминаваме към избор на първи заместник председател. Сега, кандидатури, моля. Госпожа Штайнруп. Групата на социалистите предлага Марита Олскак. Благодаря. Има ли други предложения? Това означава, че имаме само един кандидат. Може ли по същия начин да изберем първия заместник председател? Благодаря ви. Преминаваме към избор на втори заместник председател. Кандидатът Той е предложен от господин Каза и името му е господин Ролен. Ще дам, ще дам думата на господин Каза. Предлагам господин Клод Ролен за втори заместник председател. Същата процедура. Ще помоля господин Ролен да заеме мястото си на подиума. Преминаваме към избор на трети заместник председател. Давам думата на координатора господин Калве Шамбон. Заповядайте. А, благодаря от името на АОДЕ. Имаме честа да представим кандидатурата на колега, който е много добре познат. Той е бил съдия в, в Съда по правата на човека. Към нашата кандидатура е госпожа Вебер. Имаме кандидат госпожа Вебер. Може ли по същия начин да процедираме, като изразим своята подкрепа с аплодисменти? Благодаря. Моля, заповядайте тук на подиума. Приемаме, че вие приемате е, да ви бъде издигната кандидатурата и сте съгласна с избора. Сега преминаваме към избор на четвърти заместник председател – Думата има Юта Штайнрук. Групата на социалистите е, предлага Актасиан Вериус. Вие приемате ли да бъде издигната кандидатурата ви? Същата процедура. избрахме госпожа Юнгериус с ръкопляскане, така както направихме и с другите заместник-председатели за председателя. Това означава, че можем да започнем своята работа. Предстои ни дълго заседание и се надявам, че повечето от вас ще останат максимално дълго тъй като в дневния ред са включени няколко много важни въпроси. Можем ли да следваме дневния ред? Е, има превод на всички езици, с изключение на е, фински и гелски. От понеделник до среда, следващата седмица ще проведем годишната парламентарна седмица на 31 януари от 9.30 до обяд. Предстои заседание на Междупарламентарната комисия. Ще се обсъжда два въпроса мобилност на работниците и значението на трудовата миграция. И второ, Европейския стълб за социални права. Това означава следващите стъпки след консултацията. Комисария Тайсън ще участва на това заседание. И искам да ви помоля да се постарайте да присъствате на това заседание, тъй като Дневният ред е много важен от гледна точка на нашата комисия. Точка 8 в дневния ред е, е одобряване на протоколите от заседанията през октомври, ноември и декември. Мисля, че сте съгласни. Това означава, че стигаме до точка 9 в дневния ред. Точката е разглеждане на проекто доклад по собствена инициатива на Неоклис Силикиотис, озаглавен условия на труд и несигурна заетост. Господин Силикиотис е на път. Не знам как да процедираме. Може би можем да започнем с заместник председателите. Можем да дадем думата на господин Рулен, който е докладчик в сянка по този доклад. Заповядайте. Благодаря. Благо... Докладчикът все още не е тук, но аз мисля, че текстът, който той ни е дал, е добра основа за работа. Докладът е много актуален Въпросите, засегнати в него, са много важни. Искам да напомня казаното Жан-Клод Юнкер по време на последното заседание на Европейската конфедерация на синдикатите и той каза, че е, не е нормално да има типични договори. Е, това са, тези атипични договори се превръщат в типични договори. Аз съм убеден, че ако искаме да влияем върху промените, трябва да държим сметка за реалността, въпреки че някои от тези реалности не ни харесват. Промените в економиката води до промени в света на трудовата заетост, особено по отношение на различните трудовоправни отношения. Говорим за несигурност, за несигурна заетост. Опасностите от тази несигурност се засилват и това, е, това ще се засили с економиката на споделянето, границата между работещ на трудов договор и самонетите като че ли се размива. Има три типа отношеният на гласи. Първото е да се смята, че в крайна сметка тези промени са позитивни. Те ще осигурят много повече гъвкавост на предприятията и много повече свобода. Според мен това не е така. Аз съм убеден, че предприятията, както и работещите на трудов договор имат нужда от сигурността. Те мислят, че засилващата се гъвкавост в, на пазара на труда води до сериозни смущения и руши социал... един... здравината на социалната тъкан. Сега, друг, друга нагласа е отношението на Штрауса да се смята, че проблемите не съществуват и да се смята, че с магическа пръчка ще се върнат типичните договори. Така няма да повлияем на действителността и третата нагласа е да се отчетат промените, които се осъществяват, но да се предприемат необходимите мерки, за да се създаде сигурност за работещите и търсещите работа. Е, някои промени са приемливи, но според мен гъвкавостта може да се приеме, ако бъде резултат от преговори между социалните партньори и ако бъде придружена от мерки така, че да се осигури повече сигурност за работещите, така че те да могат да реагират в по-голяма степен на ситуацията на пазара на труда. Това е начинът по който можем да повлияем върху тенденциите. Ето, в този дух съм представил няколко поправки към доклада на господин Силикотис. Искам само да кажа, че економиката на споделянето не бива да се е, е, разглежда нито в чисто бели, нито в чер, чисто черни краски. Тя обаче предполага нови правила. Ако ние не разработим тези правила, те ще бъдат въведени от факторите върху които ние нямаме влияние и това е пазара. И аз се притеснявам а, да не се, да не се стигне до а, отсъствие на регулация. Шон Саймън има думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е чест да представлявам групата на социалистите и демократите по този доклад, въпреки че това не е доклад на социалистите и демократите, а на Обединената левица. Това е добър доклад и ние сме в голяма степен в съзвучие с докладчика. След казаното от господин Рула, става ясно, че в този парламент има необичайно голямо съгласие между различните политически групи по този въпрос. За мен това е важен въпрос. Аз представлявам West Midlands в Англия и там работят много хора с договори с нула часове. Зная, че условията са трудни и че не е лесно да се работи в несигурни а, условия. Мисля, че трябва да положим а, повече а, усилие да направим разграничение между условия на труд и несигурна заетост разполагаме с добро законодателство на равнище Европейски съюз по правата на работещите и трябва да гарантираме спазването на тези права за всички работници. Различните форми на заетост се променят и в бъдеще ще се нуждаем от радикално преосмислене за това какво представляват трудовите отношения като цяло, но в средносрочен план трябва да насочим усилията си към това хората да не бъдат експлуатирани по нови начини, да няма връщане назад по отношение на това, което е постигнато за правата на работещите. Е, има най-различни видове несигурна заетост, като фиктивна, но само наемане, нулеви часове и прочие. И е необходимо по-ясно да се дефинират а, тези различни видове. А цифровизацията и използването на платформи за полагане на труд а, създават а, трудности, но поне ние трябва да предвидим законодателни а, норми, които да обхванат тези форми на заетост. Не зная дали комисията ще вземе отношение, но в заключение искам да кажа, че всеки доклад би бил добър, но това, което ни е необходимо, е законодателен акт, предложен от комисията. И този доклад е добро начало и на него трябва да се погледне сериозно и комисията бързо трябва да предприеме действия, за да излезе с конкретни законодателни предложения. Председателя Юнкер говори добре по тази тематика, но се нуждаем от конкретни действия. Благодаря, господин Саймън. Започнахме с обсъждането и междувременно господин Селикиотис, докладчикът, е вече в залата. Господин Рулин, господин Саймън вече положително коментираха вашия доклад и сега ви давам думата, за да можете да представите доклада си. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да се извиня за това, че дойдох по-късно. За съжаление, трябваше да присъствам на друго заседание. Такава е съдбата ни в този парламент. Е, трябва да търчим от една среща на друга участвах в заседание на комисията ИТРЕ. Има доста проучвания, уважаеми колеги, които показват, че формите на заетост нарастват. Все повече има заетост на непален работен ден. През последните 15 години има значително увеличаване на този вид труд. Има различни определения. Има доста случаи на фалшиви договори на, за самозаетостта. Всичко това се отразява зле на социалното сближаване, на социалните а, права. А, свидетели сме на социален дампинг. Беше споменат и социалния стълб, където се набляга на важността на добрите условия на труд. Ние трябва да отидем още по-далече. Този доклад е само първата стъпка. Ние се нуждаем от конкретни законодателни предложения, но само Европейската комисия може да предложи такива. Ние осъзнаваме важността на политическия диалог по тези въпроси. Ние използваме дефиницията на МОД за достоен труд. И от тук трябва да тръгнем, когато правим разграничение между типичните и атипични форми на заетост и тези достойни условия на труда има все по-засилена дерегулация на условията на труд е, и това беше резултат от финансовата криза. Тези договори с е, на е, часове, договорите на непълен работен ден, на стажовете, това са все несигурни форми на труд, които трябва да бъдат преодоляни. Има широко цифровизиране на различни сектори, което води и до цифровизация на различните форми на заетост. Необходимо е за това да се предприемат законодателни действия, да се създаде конкретна рамка. Държавите членки трябва да гарантират достоен труд, достойна заетост, тъй като това има сериозно отражение върху обществото като цяло, върху пенсионирането, върху правата на работещите като цяло. За това е наложително да се предприемат подобни действия, да се насърчават колективните трудови договори. Затова с този доклад аз призовавам комисията и държавите членки да предприемат инициативи в тази насока. да се предприемат конкретни действия, които да доведат до пълно примахване на недекларирания труд. Освен това да се използва социалния диалог, структурирания диалог, колективното трудово договаряне, за да могат работещите да участват в разискванията. И в заключение, Механизмите за наблюдение в държавите членки има да играят важна роля за защита на условията на труд и за примахване на недекларирания труд. Въпросът опира също и до миграцията, тъй като има недеклариран труд, полаган от мигранти и трябва да се сложи край на това. Освен това се нуждаем от публични инвестиции, които да допринесат за намаляване на безработицата. Считаме, че държавите членки имат отговорността да защитят правата на работещите, жената на жените, жена, правата на младежите, младите работници тези, които са заети в така наречената сенчеста економика, също правата на мигрантите, които работят. Ние си сътрудничим с докладчиците в Сянка от всички политически групи, за да можем да излезем с един добър доклад. Госпожа Макентайер има думата. Благодаря. Благодаря на докладчикът за проекто доклада му. Мисля, че е важно да отчетем, че гъвкавостта на пазара на труда, което според мен е нещо важно, не означава да се подкопават правата на работещите. Гъвкавостта означава да се балансира успешно защитата на работещите с правата на работещите и на работодателите, да се отчитат техните потребности. А, аз съм очудена, че тук се определя като несигурна форма на заветост заетостта при непълен работен ден. Аз зная колко важен е този тип труд, за да могат жените най-вече да участват на пазара на труда. В моята страна заетостта сред жените има рекордни нива и е 70%. Това е най-високото равнище, на което някога е била. И аз се боя, че когато разглеждаме несигурната заетост, това е термин, който звучи негативно и не бива да караме хората да считат, че заетостта на непълен работен ден е нещо лошо. Освен това, считаме, че място имат е, и договорите с нулево работно време. И тези договори е, в голяма степен е, се предпочитат от е, хора, които са на пълен работен ден. Когато приемаме някакви правила на равнище Европейски съюз, трябва да видим какво може да се направи на равнище Европейски съюз и какво може да се направи в държавите членки. Защото правата в Великобритания и на двете категории трудещи се са гарантирали в еднаква степен, дори когато работите при нулев ви часове договор. Важното е в всяко едно отношение да бъдат защитени правата на работещи. се. Но това трябва да върви ръка за ръка и с правата на работодателите. Ние трябва целево да се насочим към прилагането, за да може да не се накърняват правата на работещите при въвеждането на тези различни форми. В съображение А и в параграф 1 ние не сме съгласни, че всички форми на непълен работен дел или атипични форми на заетост са непременно несигурна форма на заетост. Боя се, че свръхрегулирането на правата в областта на заетостта на равнище Европейския съюз създава проблеми, защото законодателството на държавите членки в областта на заетостта не винаги се прилага коректно. Параграф 5. Цифровизацията е сфера, в която Европейския съюз може да допринесе своя добавена стойност. Параграфи 6 и 9 посочват, че недекларираният труд и фалшивите заетост има дългосрочен ефект върху сигурността на социалната система и пенсиите. И трябва да се обърне внимание на тези въпроси, но това трябва да стане на подходящо равнище в съответствие с принципа на субсидиарност. Платформата за деклариран труд има да играе своята роля в това отношение, поне работиха някои от колегите тук. Аз съм от страна, където имаме висока заетост. Това са рекордни нива на заетост, които наблюдаваме сега. 95% от заетите са хора, които работят на пълен щат или пък са самозаети. Хората имат успех като предприемачи. Е, това е заложено в нашата култура. Моята страна е на път да излезе от Съюза, но е важно да отправим посланието, че Обединеното кралство е държава, която защитава и укрепва правата на работещите и нашето правителство е, е твърдо ангажирано, е, когато се въвежда европейското законодателство в националното, да се гарантират пълна степен правата на работещите се. И правителството не само спазва тези права, но дори ги подсилва в още по-голяма степен. Благодаря. Госпожа Длабаева има думата. Благодаря. Поздравление на председател... Поздравление за, процед... за председателя и заместник председателите. Благодаря на докладчика за извършената работа. Прочетах вашия доклад. Искам да коментирам накратко и в общ план два въпроса. Компетенциите на Европейския съюз в областта на социалната политика искам да напомня на всички за това, че Европейския съюз е, има ограничени правомощия за регулиране на заетостта и трудовоправните отношения. Разпоредбите на договор за функционирането на Европейския съюз е, оказва това и ясно. Европейски съюз може да допълва само, може само да допълва дейността на държавите членки. Рим едно регулира договорните задължения по трудовите договори. Това им трябва да се има предвид в процеса на разработване на доклада. Второ, пак а, общо наблюдение. Винаги а, ме смущава изразът несигурна а, заетост. Това е субективна, субективен израз и няма общоприята дефиниция – Някои свързват а, този израз с недостатъчно заплащане, липса на социална защита, липса на защита срещу дискриминация на работното място, но това не е всеобщо приета дефиниция. Несигурната заетост не е всеки срочен договор. Всъщност, нашите договори като депутати, договорите на нашите сътрудници са несигурни. не можем да говорим за договори в економиката на споделянето, технологиите. За мен това е много упростено. В крайна сметка, Нека докладчика и докладчиците в сянка да анализират различните форми на заетост, които не са възможност, да не е заплаха. Просто трябва да се погрижим да има закони, така че работниците да имат достатъчна защита на работното място. Има нужда от баланс и гъвкавост на работното място. Това са два общи въпроса и се надявам, че е, в последствие ще се е, занимаем с е, по-конкретни аспекти. Благодаря. Аз замествам докладчика в Сянка. Приветстваме проекто закона, а по проекто доклада, отчита наличието на проблем и отразява желание той да бъде решен, защото несигурната заетост подкопава сигурността и положението на десетки хиляди работници. Заедно с това имаме някои допълнения към проекта. Първо бихме искали да подчертаем, това споменава и докладчика, ситуацията на жените, защото жените работят а по-често на непълен работно време и следователно несигурната заетост ги засяга повече. Те е, страдат следователно от е, по-низки доходи, социални плащания и пенсии. Искаме да добавим и групата на младите работници, които са много по-застрашени от е, несигурна заетост рисковете за младите работници са, са два пъти по-високи в сравнение с, с работниците от над, на над 50 години. характеристиките на несигурната работа, заетост трябва да се допълни. Пълно, първо, заплащане на ниво по чертата на бедността, което не осигурява достоен живот. Всяка форма на дискриминация, сексуален тормоз и психологически натиск трябва да допълнят списъка. Освен това, призоваваме комисията и държавите членки да приемат, че най-добрата защита срещу несилната заето са стандартните безсрочни договори. Заедно с това трябва да увеличим качеството, като се спазват минимални стандарти. Благодаря ви. Thank you. I'll give the floor to uh, Lau. No. Думата има Лаура Аджия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика Силкиотис за първия проект. Аз съм много съгласна с текста на колегата, защото всъщност економическото възстановяване не е не истинско, не съществува, въпреки това ни се, въпреки че това, което ни се казва, а, имаш и да имало някакво скромно възстановяване, а, то е то всъщност е свързано с разрушаване на сигурността на заетостта. Ние про, ние провежда, всъщност провежда се една промяна в заетостта. Говорим за мобилност, говорим за гъвкавост, но за тези термини има е, само една реалност и това е засилваща се несигурност. Няколко данни наложихте структурни реформи на Италия, както и на Гърция, особено в сектора на заетостта в Италия беше прият закон за заетостта. Е, в, е, това е структурна реформа на пазара на труда и в първите месеци след приемането е, бяха раздадени стотици милиони ваучери на хората, се заплаща с е, бонове. Ето това е резултат е, от структурната реформа, наложена от съвета и комисията. Когато се реализират тези реформи, водят до катастрофа а, десетки хиляди работници получават заплащането си в боновете. Това е срамно. Само те, че тези хора нямат никаква защита. Ние се, а, ние се лишихме от член 18 и от разпоредбите за незаконно уволнение. Ние демонтирахме всяка защита, не оставихме нищо и след това идвате и ни казвате, че това се нарича мобилност. Това не е мобилност, това е насилие срещу част от населението, което е поставено на колене. Няма защита, защото вече няма колективно договаряне защото колективното договаряне в крайна сметка има някакъв минимален положителен ефект. Реформите, които се осъществяват в Италия, Гърция, Испания, Португалия, водят до бедни, до, създа, до възникването на бедни работници, които нямат защита които нямат никаква социална защита, няма минимален доход, няма никаква защита. Ето това е резултатът от мобилността и гъвкавостта, а, които а, са толкова прехвалени. Можем да говорим за позитивните елементи а, на мерките на комисията, младежката гаранция се оказа катастрофална мярка. Това е мярка, която трябваше да има стабилизационен ефект в периода след кризата, но тази мярка не даде резултат предлагаме подобни мерки за дългосрочно безработнице. Все едно, че един 50 годишен човек може да се сравнява с 20 годишен. И от една страна разработваме мерки, които не са ефективни за целите на защита на работниците. От друга страна, ние водим политика на гъвкавост на, поли... на пазара на труда, която води до бедността половината Европа. 120 бедни европейци, всеки пети европеец е беден. Тази Такава бедност не е имало от Втората световна война насам. Благодаря, господин Мартен. Благодаря, госпожо председател. Този доклад по собствена инициатива изхожда от констатацията, че нетипичните форми на заетост са свързани с класическите форми на заетост. По този начин се обяснява политиката в тази сфера, също така и цифровата резолюция в предприятията. Това е много добре показано от докладчика. В доклада много ясно са показани рисковете от атипичните форми на труд, социалния аспект, също така възможността за прибягване до колективни действия и е, също така до пенсионирането. Вие виждате, че това са най-различни форми на несигурна заетост и е, това засяга е, наетите работници, а също така и самонаетите работници. Проблема е комплексен. Докладът предлага една дефиниция за това, за да може да се даде възможност на държавите членки да обмислят стратегическа рамка срещу несигурната заетост и е, всъщност е, тук е, трябва да се формулира явлението на Международната организация на труда, този феномен, който е показан от нея и също така трябва да се засили инспекцията на труда на национално равнище, но такова ясно предложение в текста, за съжаление, няма. В доклада става дума за развитие, заплашване на социални плашила, без обаче да предлага решение. Още веднъж е, искам да кажа, че трябва да се изостри вниманието към ситуацията на мигрантите, обаче е, аз искам е, да посоча и ултралибералния модел. Това, което беше казано и от госпожа Анжела, за съжаление, господин докладчика е всъщност е едно скромно желание да се осигури последователно. Защо? Е, защото комисията на господин Юнкер прави точно обратното. Европейския съюз е, прави точно обратното точно от десетилетия. Директивата за командироването на работниците, е, плекси, сигурността, също така независимите работници, също така това толкова, този толкова известен минимален доход за всички. Сега няма да изброявам всичко. Всичко това са мерки, които всъщност подкрепят несигурната заетост и вие всички знаете това в общ план. И всъщност с това приключвам. Ние виждаме причините, поради които този доклад по собствена инициатива излиза от нашата комисия, а не от комисията на госпожа Тисен. Благодаря. Thank you. Mr. has asked for the floor. Господин Фонтулис поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви поздравя с избора. По принцип мога да подкрепя доклада на колегата Селикиотис и искам да посоча също, че Европейския съюз е предложил много нови понятия, е, така че може да претендира за авторски права върху тях. Е, става дума не само за е, типичните и нетипични условия за заетост. Тук става дума като цяло за различни форми на труд и се говори за альтернативна заето, за гъвкава заето, за това говори и комисията, но това е само в интереса на работодателите и на големите концерни. Тези нови форми на труд, на трудови правоотношения, експлоатация на работниците – всъщност водят до нова несигурна заетост, атипична заетост и е, всъщност е, това е, не означава правилни условия на заетост. В Гърция, например, в условията на криза има много договори за 4-часов работен ден, но на практика тези хора работят до 10 часа на седмица и получават по-малко от 300 евро на месец за това. По този начин се заобикалят и социалните вноски. Кой се опреква в това, към кого са упреците, кой извършва инспекция на труда, при положение, че има опасност тези нископлатени работни места да бъдат загубени. Ние искаме е, трудови отношения с достойно заплащане и е, социална осигуровка. Ние като комисия трябва да застанем срещу експлоатацията на работниците от тези атипични форми на заетост и трябва да спазваме изискванията на МОД и е, Хартата за основните социални права не трябва да допускаме а, и а, разединяване на Европа. Господин Херман, последните изказвания ясно показват, че отново попадаме в същата опасност. Всичко да включим в един доклад, а, което няма нищо общо с темата. Иначе във всеки доклад можем да повтаряме във всеки е, всичко, което сме казали до сега. Има обаче различни позиции. Някои изобщо не искат реформи, но от това да се прави извод, че чрез политиката на реформи е, имаме е, социален ад, това според мен е клише. Също така мога да кажа, че не навсякъде има силни социални партньори, които с колективни трудови договори могат да постигнат резултати. Ние обаче не трябва да отвръщаме поглед от това развитие. Наистина има много случаи на несигурна заетост. Най-вече фиктивната самонаетост това са хора, които се означават като самонаети, но в действителност не са. И е, за тях е, съществуват само възможности за краткосрочна заетост. Това не може да се свърже с устойчивото развитие трябва да създадем баланс. Оли Кристенсен е сред нас, това е мистер Flex Security и ние винаги сме го подкрепили. Необходими са ни и двете неща. Необходима ни е сигурност, за която някои от е, изказалите се спомената, но ни е необходима и гъвкавост, за да можем да се адаптираме към конкретни ситуации. Във всички държави членки имаме култура на малки и средни предприятия, които са в състояние да е, представят много много прецизни резултати и да се погрижа да има не само ефтина работна ръка, но и качествена. Упрекът, че няма предложения, не е, е варен. Е, инспекциите, разбира се, са важни, проверките са важни и е, те трябва да гарантират спазване на изискването за достоен труд. Имаме известни постижения тук, разбира се, са ни необходими и минимални стандарти и се надявам, че непрекъснатите критики, които, непрекъс... които чуваме, може би трябва да се сведат само до няколко неща. Например, във връзка с несигурната заетост. От тук трябва да изведем альтернатива, трябва да се опитаме да предложим помощ с конкретни мерки. Това трябва да бъде нашата задача, а не е, големи е, идеологически изявления. Р... Работниците се нуждаят от конкретни резултати. Благодаря. Имаше няколко въпроса и коментари, на които е полезно да чуем отговор на комисията. И така, господин Корни, бихте ли ни казали как ще ни помогне комисията да се в борбата срещу безработицата? Да, госпожо председател. И ние приветстваме този доклад, който е важно допълнение към доклада на госпожа Родриге за социалния стълб, който беше прият миналата седмица. В този смисъл докладът е навременен, защото се съчетава с различни дейности, които комисията подготвя в подкрепа на стълба за социални права на Европа. Един от въпросите, които бяха повдигнати, беше свързан с европейското законодателство за защитата на правата на работещите. Там правилно се посочва, че това е област, в която субсидиарността е важна и е важно да се постигне баланс между гъвкавостта която води до нова заетост, нов растеж. От една страна, от друга страна, минимални стандарти на защита. Един от резултатите, свързани с социалния стълб, е преглед на така наречената директива за писмените заявления, т.е всеки работник трябва да, да получи такъв документ в началото на трудовоправните си отношения. Ще се преразгледат много от въпросите, като обхващането на различни форми на заетост. И също така ще има и консултация на първия етап по социалните партньори за целите на преразглеждането на документите. Ще спомена още няколко елемента. Инициатива за подпомагане на баланса между професионалния и личния живот, мястото на жените и нези, които се грижат за болни и за деца на пазара на труда Директивата за работното време в светлината на съдебната практика и изпълнението на тази директива, светлината на новите форми на заето, също така достъп до социална защита, особено за тези, които са в атипични трудоправни отношения. Ще спомена също така факта, че комисията току-що създаде платформа за недеклариран труд. Когато говорим за недеклариран труд, фалшива самонаетост и други форми на злоупотреба, комисията помага на държавите членки да се преборят с тези явления по-ефективно. Платформата а, е съвсем нова и само коментар за младежката гаранция, за която имаше доклад през октомври месец. Това не може да бъде непосредствен отговор на проблемите на младежката безработица, но тази младежка гаранция започна да дава положителни резултати. 14 милиона се възползваха и 9 милиона приеха предложение предимно за заетост. Тоест, младежката гаранция не може да бъде незабавен и пълен отговор, но започва да дава резултати. Благодаря. Срок за внасяне на изменение 2 февруари 12 часа на обяд. ще се приеме в комисията на 25 април. Обедена съм, че ще се върнем на този въпрос, защото в нашата комисия това е един от основните въпроси. Сега ние трябва да търсим решение, да оказваме натиск върху комисията и други части от системата. На парламентарната седмица от а, а, понеделник 30 ще включва две много важни заседания на интерпарламентарните комисии. Акцентът ще бъде мобилността на работещите, трудовата миграция и европейските социални права. Надявам се, че ще присъствате. Искате ли да кажете нещо като докладчик? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на тези, които се изказаха и ще се опитам да включа техните предложения в моя доклад. Председателката каза, че след съответни стъпки от страна на комисията могат да се постигнат резултати. Искам да кажа нещо във връзка с ролята на парламента и комисията по заетост. Става дума за това да бъдат представени препоръки и комисията да упражни натиск върху държавите членки. Вие постъпихте по този начин при други доклади и всъщност в това се изразява нашата роля. Ние искаме да променим настоящата ситуация, разбира се, при спазване на всички разпоредби от правилника, обаче не можем непрекъснато да приемаме едни и същи неща. Трябва да играем активна роля. Трябва да поемаме инициативи, да правим предложения и коментари. Госпожа Макентайр засегна този въпрос за а, непълния работен ден. Става дума за това да се атакува недоброволната работа на а, непълен работен ден. Част от заетите, за тях дори това е в техен интерес. Обаче в много държави членки изобщо няма такава възможност за избор дали да се работи на пълен или на непълен работен ден работниците могат да сключват само договори за непълна заетост и нашата роля е да се спрем на тези теми и да представим препоръки по тях. Благодаря, госпожо председател, още веднъж на заседанието с докладчиците в Сянка ще обсъдим всички тези неща и е, вашите предложения. Благодаря, господин Силикиотис. Продължаваме с точка 10 от дневния ред и това е разглеждане на проекто становището. Автор е господин Хетман. Становище към доклада разширява удължаване на продължителността на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за фонда. Думата е, има господин е, Дебекър. Благодаря, госпожо председател. Аз е, в случая замествам докладчика, господин Кшиштоф Хетман – и от негово име ще поднеса е, едно встъпление към този доклад. 14, 2016, Беше предложен а, е, регламент от Европейската комисия за удължаване срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции ЕФСИ. Той трябваше да влезе в Лиза а, е, през юли 2015 и е предвиден за три години. Комисията прилага той да се удължи до края на настоящата финансова перспектива, като същевременно се увеличи плана от 315 на 500 милиарда евро. В резултат на това Европейския съюз предлага да се увеличи гаранцията от 16 на 26 милиарда евро. ЕФСИ беше създаден като концепция за широк план за инвестиции в Европа, подготвен от Европейската комисия, председателя Юнкер частност. Целта е да се стимулират инвестициите, дългосрочният растеж и конкурентоспособността на Съюза. Откакто фонда беше стартиран, изминаха по-малко от две години и вече наблюдаваме някои признаци за економическо съживяване на 1 юли комисията излезе със съобщение е, относно е, заключенията е, по прилагането на този план и прави предложения в тази насока. Докладчикът подкрепя предложението на комисията за удължаване срока на действие на ЕФСИ и за увеличаване на европейската гаранция по него. Но обръща внимание в доклада си, имам предвид докладчика, но той обръща внимание на някои важни въпроси, които трябва да допълнят фонда, за да бъде той по-ефикасен и цяло да реализира потенциала си при изпълнението на стратегия 2020, както и създаването на устойчив растеж и заетост и да допринася за социално приобщаване. Търсят се баланс между различните отрасли, които се подпомагат от този механизъм, с малък процент насочен за социални инвестиции. И може би за това по-малко се виждат ползите от социалните инвестиции освен това има и по-слаб административен капацитет, липсва опит на социалните фактори при реализирането на големи проекти. Но се счита, че може да се засили дейността на Европейския консултантски център по инвестиционните въпроси да бъдат ангажирани всички заинтересовани страни, включително социалните предприятия и социалните услуги. По-добре да се използва потенциала на ЕФСИ от социалните партньори, което може да доведе до повече заетост и устойчив растеж. Според докладчика, комисията до сега не е предоставила нужните данни за заетостта, за работните места, които се създават и най-вече устойчивите работни места, създадени чрез ЕФСИ. Събирането на подобна информация може да допринесе за по-добрата оценка на резултатите от ЕФСИ в бъдеще. Докладчикът освен това изразява притеснение, че има дисбаланс между използването на ЕФСИ в държавите от така наречените 15 стари държави, членки на Съюза, където се реализират 21% от проектите. Само 9% от гаранциите се използват в държавите от Централна и Източна Европа. ЕФСИ може да допринесе за постигане на резултати и да се подобри ситуацията. Но кохезионната политика е основната инвестиционна политика на Съюза и там има доказани резултати, не само що се отнася до инвестициите, но и при стимулирането на структурни реформи, развитието на човешкия капитал и създаването на устойчиви работни места. Ето защо трябва да се гарантира, че в бъдеще финансовите перспективи, структурните фондове не трябва да бъдат изтласквани от други фондове и инструменти и тяхната автономност трябва да бъде запазена. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Бекер. Давам думата на заместник председателя Юнгерис. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря холандски. Първо, искам да благодаря на господин Бекер и на него, в негово лице и на докладчика, защото това е важен документ, е, с който трябва да реагираме на предложението на комисията. Това предложение да се удължи срока на действие на ЕФСИ. Като цяло аз изразявам задоволство от това предложение да се удължи срока на действие на фонда Юнкер или фонда ЕФСИ. В нашата политическа група има някои депутати, които биха пожелали фонда да е дотиран с по-голяма сума, повече средства, отколкото в момента са предложени. Аз ще трябва да помисля по това какви изменения бих могла да внеса в тази връзка, но удължаването на срока за действие със сигурност е добра идея и мисля, че други комисии също могат да обсъдят въпроса с размера на средствата. Радвам се, че докладчикът засяга значението на събирането на данни – какви резултати могат да се постигнат по отношение на работните места. Данни в тази връзка. До сега това не е правено и за това не можем да проследим колко работни места са създадени е, директно или индиректно чрез този фонд. Комисията със сигурност е, разполага с такива данни и когато става дума за директно или индиректно създаване на работни места, със сигурност е важно да се посочи, че говорим за устойчиви работни места, истински работни места. Мога да се присъединя само към казаното от вас, но ми липсва нещо в този проекто доклад или проекто становище, именно въпроса за начина по който се извършват инвестиции чрез е, ЕФСИ в рамките на пакта за растеж и стабилност, дали е, нямаме дисбаланс тук, страни, които не са включени в програмата, могат също да приспадат инвестициите от баланса в рамките на пакта за растеж и стабилност. Обаче това не се отнася до страните, които са под запрещение, т.е. където има принудително управление. Как изглеждат нещата с социалния аспект на доходите – не трябва ли е, тази програма да се предложи като инструмент за по-голяма гъвкавост, защото точно тези страни имат нужда от допълнителни възможности за увеличаване на заетостта и е, производителността. Накрая искам да изкажа благодарност. Ние ще внесем нашите изменения, но мисля, че със сигурност можем да е, продължим работата по този доклад в положителна посока. Благодаря, госпожа Требесиус. Благодаря, госпожо председател. FC току-що започна да функционира започна своята работа, искам да противореча на докладчика, който вече вижда резултати да се присъединя към госпожа Юнгериус, която посочва, че в момента все още нямаме надежна информация за а, ефективността на ЕФСИ. Има лек растеж в Европейския съюз, обаче това едва ли се дължи на ЕФСИ. Економически реформи и други инициативи винаги е, имат забавен ефект върху реалната економика и за да може ЕФСИ да намери израз в растежа, просто е твърде рано да се твърди такова нещо. Данните на комисията също не са много убедителни. В изследването на комисията се посочват цифрови данни за инвестициите и създаването на работни места. Аз съм посочила някои примери. От посочените 120 000 работни места, 70 000 са създадени в Великобритания и повече от 50 000 в останалата част на Европейския съюз. За работните места в Великобритания Европейската инвестиционна банка е, е инвестирала 27 000 евро пари на дънакоплатеца във всяко работно място. Това изглежда приемливо за останалата част. Размера на тази инвестиция е 116 000 евро, а тези 3200 работни места в Италия изискват средно 437 000 евро. Такива цифри са неприемливи само за сравнение. Средната брутна заплата на германски работник е, е 41 000 евро, което е драматично ниска сума. Така че е, комисията създава е, една минимална минимален брой работни места и е, освен това искам да добавя и адиционалността. ЕФСИ трябва да насърчава проекти, които иначе не могат да бъдат изпълнени. Обаче тази концепция е много неясна. В момента, например, се приемат проекти, които са малко по-големи, отколкото ако бъдат планирани от частни лица, които да речем имат друг график на изпълнение или пък управляват по-добре инвеститорския риск. Ние искаме по-добра дефиниция на понятието адиционалност. Друг проблем е свързан с двойното насърчаване. Европейския съюз има правила за финансиране, за насърчаване на проекти във всички държави и членки. До сега около 50% от разходите трябваше да се поемат от частния сектор, почти във всички страни. В Гърция обаче това изискване беше малко отслабено и е възможно 80% да се поема участие сектор. Тук просто пропорцията не е вярна трябва да се даде възможност, да речем, средства от ЕФСИ да се използват за инфраструктурни проекти под формата на добавки и смесено финансиране. Тук отново критериите са разводнени. При такива проекти са ни необходими много ясни правила, които да не позволяват отслабване на критериите. Европейската сметна палата изказва и друга критика. В своя доклад от децември миналата година критикува раз раздробяването на различни инструменти за подпомагане, недостатъчна оценка на въздействието и недобра оценка на риска, също така и политическо наценяване на економическия резултат от ЕПСИ. Това е, може би, е, важна информация за докладчика. По обобщение, е, съвсем ясно може да се каже, че е рано да се иска удължаване срока на действие на ЕФСИ, защото е необходима по-надежна оценка на досегашния ефект от ЕФСИ. Без такива резултати удължаване на програмата не е сериозна политика. Изключително дразни предложението на комисията член 18 е, да се заличи там алинеи 7 и 8 да се заличат и е, удължаването на Ефси ЕПСИ да се постави на друга правна основа. Е, до сега ЕПСИ е, работеше добре, комисията иска обаче да създаде нови условия за работа. Това предложение за мен е неприемливо, поради което ние ще внесем съответни изменения, които е, още веднъж да подчертаят тези аргументи, които току-що изложих. Благодаря. Yes, Благодаря, да, много критики бяха изложени Парите се използват неколкократно. Резултата не е много впечатляваща. Господин Калуе Шамбон има думата. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. FC е инструмент, на който комисията възложи много надежди и по този начин на другите компетентни органи, така че да се преодолее безработицата, ако мога така да се изразя. ЕФСИ не трябва да се разглежда само като допълнителен инструмент за финансиране на проекти, защото има и други подобни инструменти. Господин Московиси и господин Юнкер посочиха, че става дума за неотложен план насочен към неотложна ситуация, свързана с висока безработица и е, деиндустриализация на големи райони в Европа. Така че тук мога да кажа, че усилието е похвално. Може би има някои първоначални трудности, обаче е, това е обичайно в такива случаи. Сега имаме възможност да внесем корекции но инструментът не трябва да се прилага нецелесообразно. Е, тези допълнителни е, финансови помощи не трябва да отслабват е, като значение. Какви са трудностите до момента? Много често същинската цел се губи от погледа, а именно да се създаде допълнителна заето за нашата политическа група е важно да има достойни форми на заетост и колкото по-добри са условията на заетост, толкова по-добре като цяло. Но и е, работните места е, с по-ниска квалификация също са важни, защото с тях се преодолява социалната изолация. Аз мога да се съглася с госпожа Юнгериус. Е, трябва много внимателно да погледнем е, пряката и непряка безработица. И още нещо, което може да бъде обект на корекция. При нови инструменти обикновено има нееднакви изходни позиции. Става дума за различни региони, за различни отрасли. Не всички имат еднакви възможности да привличат инвестиции. Съществуват държави. Има държави, които са по-добре подготвени за това, защото вече има добра индустриална структура, други са по-скоро с сълскостопанска структура. Така че ние трябва да използваме ЕФСИ по-равномерно, по-балансирано и като фонд за неотложни случаи трябва да се разбира ЕФСИ, така че да се получи добър а, баланс в условията на заетост. Безспорно е това, мога да се съглася а, с казаното до тук. Ние със сигурност всички сме съгласни, че не трябва да има раздробяване по отделни държави членки на принципа на квоти. Ние трябва да говорим за отделни региони и отрасли, които могат да бъдат и трансгранични, да речем да включват три държави или пък една гъсто населена област и най-вече трябва да се борим срещу безработицата и социалната изолация. За това става дума. И последно, Ние трябва да се свържем с Айп, за да няма случаи на чиста аритметика какво да се включи в изчисленията и какво не. Но ако става дума само за това да се включват и вече текущи проекти. Смятам, че това няма да бъде справедливо. Всъщност това са четирите аспекта, по които ще внесем изменения. Докладчикът представя е, добра основа с е, своя доклад. Моля обаче да се запази духа на този инструмент и да не се превръща в е, деструктивен доклада, трябва да използваме потенциала на този инструмент. Благодаря. Госпожа Лопес Бермехо има думата. Благодаря, госпожо председател. Този фонд не беше представен като стимул за инвестициите в Европа но всъщност той замести преди даваните кредити от Европейската инвестиционна банка. Оценката на FC към момента би трябвало да бъде отрицателна оценка. Искам да разбера какви са били критериите за подбор на проекти по ЕФСИ. Но ЕФСИ сега се използва за интегрирането на други обществени средства в даден проект. Това, което искаме да видим е ЕФСИ да подобри начина, по който се подбират проектите за подкрепа, участие на публичните органи, на социалните партньори за нас е нещо важно. Освен това, държавите членки, особено тези, които имат ниски, извинете, високи равнища на безработица, да имат възможност да инвестират в създаването на качествени работни места, защото непрекъснато наблюдаваме увеличаване на броя на работниците, които имат несигурни условия на труд, хора, които въпреки че работят, се намират в бедност. Ако запазим този инструмент, това означава просто прехвърляне на риска от частния към обществения сектор. Благодаря. Моника Вана има думата. Искам да благодаря в лицето на господин Пекър, на докладчика господин Хетман. Ние приветстваме факта, че се предлагат такива конструктивни изменения за Европейския фонд за стратегически инвестиции. За нас е, те върват в правилна посока, но са твърде малко. Приветствам факта, че предлагате изменения във връзка с устойчивия растеж и с осигуряването на устойчиви работни места, също така засилване на социалните инвестиции, предоставяне на повече данни и най-вече ценя вашите коментари във връзка с кохезионната политика, където ние имаме референтни показатели и трябва да спазваме принципа на партньорство с включване на органите на местната и регионалната власт, също така и на населението. ЕФСИ в случая не може да бъде е, замяна за този вид инвестиционна политика, която трябва да укрепи регионите и кохезионната политика като цяло. Това е важно и за постигане на целите на Европа 2020. Вие знаете, че зелените от самото начало подкрепят ЕФСИ и е, неговото разширение. Е, всъщност, извинете, ние още от самото начало бяхме много скептични към ЕФСИ и неговото разширяване. Е, беше спомената и е, критиката от страна на Европейската сметна палата. Според нея няма повод за удължаване срока на действие на ЕФСИ в момента. Най-вече Комисията за заетост и социални въпроси, нашата комисия, трябва да осъзнае социалното измерение, социалните инвестиции, но също така и ефекта върху Европейския социален фонд сам по себе си. Това трябва да бъде в центъра на становището. Тук тук естествено от самото начало ние изразихме опасението, което се потвърждава, че няма инвестиции от ЕФСИ в социалния сектор. Няма а, social investment, социални инвестиции. Актуалните данни са 4 до 5% от средствата по ЕФСИ. Същото може да се каже и за устойчивите инвестиции за опазване на околната среда и климата. Те са около 10%. И в сферата на опазването на климата има някакви положителни резултати. ЕФСИ трябва да се засили в тази посока, най-вече иновационните прозорци и инфраструктурата. 40% тук от мерките за защита на климата са свързани с това за нас този факт е положителен и всъщност това обвързване с околната среда и социалните инвестиции ние групата на зелените изисквахме от самото начало. Е, сега при защитата на климата това се прави, приветстваме го. Естествено, ние изискваме това и за социалните инвестиции и ще внесем съответно изменение поне 20% от средствата от е, ЕФСИ да се заделят за социални инвестиции, за борбата с бедността и е, социалната изолация. Аз мисля, че бихме приветствали такова развитие. Мога да се съглася от друга страна с изказалите се преди мен е, по отношение на критиката, какво не е взето предвид е, при ЕРСИ. Спомняме си за проучването на Международната организация на труда. Там ясно се показва, че ЕРСИ ще даде само тогава значим ефект върху заетостта, когато региони е, с висока безработица и бедност са обект на инвестиции. Това обаче не се взема предвид в ЕРСИ ние виждаме ясна тенденция. Искам да се върна към казаното от колегата Бекер за кохезионната политика. Вие, ние виждаме а, е, тенденция, която се отдалечава от кохезионната политика към политиката на инвестиции. Да се инвестира там, където средствата се освояват най-лесно, а не а, е, е, там, където най-много има нужда от средства. Това виждаме до момента. Това води до резултат, че не се намалява бедността, защото не се инвестира приоритетно в борба с бедността и безработицата. Според нас Европейския социален фонд заплашва чрез възможността за неограниченото прехвърляне на средства от него в ЕФСИ. Очевидно, се отслабва социалния фонд и това може би е намерението на комисията. Имаме сега нов е, инструмент FC без референтни показатели, без партньорства и той трябва да бъде укрепен. Е, всъщност е, трябва да се реформира Ефси, според нас. Благодаря. Благодаря. Доминик Марта има думата. Благодаря, госпожа председател. Ще бъда по-кратък. Докладчикът е за предложението на комисията и предлага малко изменения на брой, но казва, че недостатъчната информация за създадените работни места чрез ЕФС буди тревога. Ако функционирането на фонда бъде удължено, тази информация трябва да бъде събрана, както многократно е подчертавано по-рано. Трудно е да се направи оценка, положителна оценка на ЕФСИ, оценката на резултатите за създаването на работните места и, при минаването към устойчива економика изисква да се събират непрекъснато данни, но комисията не предлага решение Трудно е да се приеме увеличаване на капитала и удължаване на FC, след като не се знае какъв е резултата от прилагането на този инструмент. Това беше стартовото предложение на господин Юнкер, което за сега не дава кой знае какви резултати. Тези средства не достигат достатъчна степен до малките и средни предприятия. Председателката благодаря. Имаше доста коментари, доста забележки. Имаме представител на Европейската комисия. Ще се опитам да формулирам критиките. Госпожа Вана каза, че се отслабва социалния фонд и се укрепва ЕФСИ, че успехът на ЕФСИ не се разяснява в достатъчна степен. Това е сериозна критика към комисията и се надявам, че ще можете да кажете нещо и да ни помогнете да стигнем до истината, за да знаем как да процедираме от тук нататък. Аз съм от Генерална дирекция АКФИН на Европейската комисия. Благодаря за интересната дискусия. Разбира се, ние гледаме много сериозно на всички тези въпроси. и аз ще предам информацията на комисията. Искам да спомена няколко неща. Най-напред, предложението FC2 трябва да се разглеждан на фона на прилагането на FC1. Изминаха две години и половина, за да може да се направи оценка за успеха и какво е необходимо да се подобри. Искам да подчертая следното. ЕФСИ действително цели да финансира инвестиции, които са изключително важни за създаването на работни места в Европа, за растеж и за конкурентоспособност. Това са ключовите думи. Резултатите са насърчаващи и искам да спомня някои данни. Година и половина след стартирането на ЕФСИ са мобилизирани 150 милиарда инвестиции от частния сектор в 28-те държави членки. 388 хиляди малки и средни предприятия се очаква да се възползват от тези средства така че фонда е на път да изпълни първоначално поставените цели, а именно да генерира инвестиции в размер на 315 милиарда евро, които да се влеят в реалната економика. Около 4% от инвестициите са в социалната сфера. Комисията е съгласна, че може да се подобри този процент, но имам предвид, че FC е инструмент, който разчита на търсенето. Искам да приведа някои примери. Понякога се говори за... По-добре е да се говори по-скоро какво става на практика, отколкото да се споменава само теорията. Какво става с социалната инструктура благодарение на Ефси. Има доста проекти, които са в ход. Доста проекти в ЕФСИ бяха насочени към социалната инфраструктура, например в Португалия, малки и средни инвестиции се правят в полза на по-рискови малки и средни предприятия, на стартиращи предприятия, на самонети лица. Също се използва доста средства за инвестиции и в най-отдалечените райони. се подпомага и общо Европейския фонд, който инвестира в малките и средни предприятия, в транспортния сектор също. Това са само някои примери. 4% за социална инфраструктура трябва да се разглежда също и в съвместно с това, което правим за малките и средни предприятия. Знаем, че много от средствата отиват именно за тях. Те са гръбнака на европейската економика и това отива по-далече от очакванията ни. Има много заселено търсене от тяхна страна, затова ние увеличихме средствата, които се предоставят за тях, особено в социалния сектор и, заедостта заетостта на младите хора. Комисията сега иска да се увеличи обема, както и обхвата на подкрепата, който се оказва. Разработват се различни инструменти. Един пример. Комисията предварително осигурява средства за гарантиране на заетостта и социални иновации. Това стана през декември. Също се осигурява повече средства за посредници, за микрофинансиране, за доставчици на социални услуги, като се прилагат новаторски механизми. Комисията прилага ЕФСИ да се удължи, като се предостави повече подкрепа на малките и средни предприятия. Те ще продължат да са основните бенефициенти, ще се увеличи дела за тях. И това е важно да се спомене в днешната дискусия. Искам да спомена и други елементи, които бяха засегнати по време на дискусията по предложението FC2. Европейската комисия много внимателно се вслушва в основните критики по отношение на ЕФСИ и се опита да ги отчете в предложението за ЕФСИ-2. Първо, подобряване на допълняемостта. Това е ясно от дискусиите, които сме водили. Комисията предлага това да се изясни още повече че средствата от ЕФСИ трябва да отиват за запълване на някои недостатъци на средства в сферата на инвестициите и пазара. Освен това се дефинира в по-добра степен какво означава допълняемост. Това е част от предложението. Освен това, комисията предлага да се подобри прозрачността за това как се вземат инвестиционните решения. Инвестиционният комитет, включващ независими експерти, е този, който взема решения по осигуряване на гаранциите. Сега този комитет трябва да публикува защо е избран даден проект, който да бъде финансиран по ЕФСИ и в каква степен изпълнява условията за допълняемост. Комисията предлага също да се опрости комбинирането на ЕФСИ с други фондове, най-вече структурните фондове на Съюза. Защо? ЕФСИ и структурните фондове са допълняеми. Те искат да постигнат едни и същи цели. Какви са те? Ясно е, че повече инвестиции, економически растеж и работни места. И структурните фондове ЕФСИ имат тези цели. Имаме омнибус предложение, което разглежда тези взаимодействия между фондовете и съчетаването трябва да стане на ниво платформи и инвестиционни проекти. Освен това, целта е сега чрез FC2 да се подобри географското покритие, да се насочи FC към по-слабо развитите райони, районите в преход – подсилването на Европейския консултативен център по инвестициите. Той трябва да осигурява консултации на местно ниво в региони, където това е най-необходимо. Почти всички изказвания също говориха за данните за създадените работни места. Конкретните данни за създадените работни места – ще бъдат осигурени от Европейската инвестиционна банка по-късно тази година, тъй като там се прави много детайлен анализ на постигнатото. Но трябва да имате предвид също, че въпреки, че има някои данни за потенциала на ЕФСИ по отношение създаването на работни места, има доста време, което се изисква за реализирането на инфраструктурни проекти. И аз потвърждавам казаното от един от изказалите си, че е много рано да се направи оценка на подобни дългосрочни инфраструктурни проекти на този етап. Това се отнася и до създадените работни места. Макроефекта на ЕФСИ ще бъде съобщен по-късно, когато са на лице нужните данни тъй като тези данни са също важни и за Европейската комисия. И в заключение искам да изразя надежда, че след като ЕКОФИН а, прие основните насоки по FC2 през декември, дискусиите в парламента се надяваме също да бъдат проведени бързо. Искам да благодаря на Комисията по заетостта и социалните въпроси, че вече излезе с своите становища по прилагането на EFSI, както и по EFSI-2. Надявам се, че ще се постигне съгласие с съвета преди лятото, тъй като това е важно, за да се гарантира сигурност за инвеститорите и за да може Ефси да продължи да оказва подкрепа на малките и средни предприятия, за да стимулира растежа и заетостта. Благодаря ви много. Благодаря. Ще бъде ли възможно да изпратите текста, който прочетахте на депутатите? Според мен това би било полезно, защото това е една от най-важните дискусии, които водим като депутати в момента. И мисля, че за нас ще бъде по-лесно да си изясним нещата, ако разполагаме с текст. Да, разбира се, вътре няма нещо, което не бих споделила. Ще ви го изпратя. Крайен срок за внасяне на изменения 1 февруари, 12 часа на обяд приемане в комисията 27-28 февруари, ва, е, гласуване водеща комисия 20 март. Можем да преминем към следващата точка в е, дневния ред. И това е изменение на регламент на парламента и съвета за Европейската статистическа програма за периода 2013-2017, чрез удължаване на програмата за периода 2018-2020 година. Ще дам думата на докладчика Мария Арена. Благодаря връзката между статистическите индикатори и стратегията 2020 е нещо положително. Това е също, също така положително е, е въпросите за неравенството, бедността, бедността, да се свържат с енергийната бедност. Затова се радваме, че тези индикатори са включени. Също въжи и за индикаторите за миграцията не само като цифри, но и статут на, беженците, бедност, е, е, изолация. Много е важно да следим съдбата на тези мигранти на европейска територия. По-добри статистически данни позволяват по-добри, е, по-добра политика на социално ниво. Да, е, можем да отправим някои критики. Първата се състои в това, че в предложението има форма на екстернализация на дейностите на Евростат към подизпълнители. Според мен събирането на статистически данни трябва да се извършва в публични органи и не бива да се изнася навън. Също така критика за оценка на социалната политика, тя е инвестиция ОИСР го казва и следователно социалната политика трябва да се разглежда като инвестиция, не като разход и е, индикаторите ни дават възможност е, да отсяваме тази теза. Има предложение за усъвършенстване. Първото предложение е да се включат статистическите данни за качеството на заетостта, като условие на труд, възнаграждение, работно време, социално осигуряване за работещите, а също така индикатори за качество като а, бедност, например, като се поставя акцент върху бедност, а, бедността сред децата. Знаем, че бедността сред децата води до възпроизвеждане на тази бедност в по-късна възраст. Анализът а, трябва да даде по-ясна представа за а, политиката, които водим тук в Европа. Предлагаме и промени за засилването а, на данните за нови статистически продукти анализ за, за ползата и вредата на глобализацията върху пазара и по-конкретно пазара на труда. Принцип е, говори, приема се, че глобализацията е положително явление, само че когато се вгледаме, виждаме, че глобализацията води и до много губещи. Политиката не е адаптирана. Увеличава се броя на хората, които не подкрепят споразумение свободна търговия. По-добра дефиниция на растеж от, извън рамките на БВП, също така равенството на половете. Това трябва да се отрази в статистическите данни, но също така и методология за оценка на насилието срещу жените а, насилието срещу жените а, води до загуба на световното на БВП в глобален мащаб с 1,5%. Ето, това са и така, много са положителните аспекти, но има и някои критични забележки. Благодаря. Ще дам думата на госпожа Лопес Фонтане. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да поздравя вас и заместник председателите. Благодаря на докладчика за текста. Много се радвам, че ще мога да работя заедно с докладчика и останалите докладчици в Сянка. Става дума за статистическа програма 2020 година и целите трябва да са в съзвучие с съществуващите цели трябва да се координират някои от празнотите в информацията и да има по-добра координация а, с политиките като част от европейския семестър. А, докладчика предлага две изменения, за да се премахнат някои статистически инструменти. Аз предпочитам първоначалния текст аз няма да подкрепя 4 и 5, но освен това има много въпроси, по които между нас има съгласие и се надявам да работя заедно с докладчика. Аз ще внеса изменени от името на моята страна. А, също така, хубаво е да ви да се обърне внимание на факта, че статистиката трябва да се дезагрегира по пол по този начин ще, мож, ще можем да водим политика за преодоляване на дискриминацията по полов признак. По-нататък, европейската гаранция. Тук трябва да се обърне внимание на типовете работни места, които са получи бенефициентите. По този начин ще можем да усъвършенстваме програмата. Освен това, статистиката за пазара на труда трябва да се обърне внимание на най-уязвимите, лицата с обе, с увреждания и ромското население, дезагрегирането на данните ще даде възможност да се адаптира политиката към по-уязвимите групи. Има и други въпроси, които могат да се подобрят. В европейската статистика трябва да обърнем внимание на високото качество и сравнимостта на статистическите данни в Европейския съюз. Говорим за ситуацията на европейско ниво, но не на териториално ниво, а понякога този въпрос е ключов – ако искаме да подобрим социалната, екологична, економическа ситуация, така че трябва да има дезагрегации на, тери, на териториално ниво. Трябва да се обърне внимание и на демографията, не е само застаряващо население, но и други а, аспекти. Разселването на населението, да се види дали има растеж, устойчив растеж дали хората напускат някои селски райони. Ами това е, мисля, че ще работим заедно успешно. Благодаря, госпожа Требезиус. Да, благодаря, госпожо председател. Говори от името на колегата на Герика. Ние подкрепиме усилията за по-добра и емпирично обоснована политика. Европейската статистика играе важна роля, особено в райони като в области като статистиката. Това е много важно за успех на политиката. Подкрепяме предложението на комисията като цяло, но докладчика в сянка има някои резерви относно някои предложени изменения, където навлизаме в твърде много подробности при социалните индикатори, като въздействието на економическата криза върху всяка държава членка, строителния сектор и така нататък. Предпочитаме по-минималистичен подход към текста на комисията и предпочитаме техническите данни да бъдат оставени на експертите. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Калве Шамбон. Благодаря, госпожо председател. Е, ще говоря на френски язик. Мисля, че така ще бъде малко по-лесно. Ще създам известна работа на нашите преводачи, но ще изразя и респекта към нашия докладчик. Е, е, говоря принципно, че никой не обсъжда абсолютната необходимост да, имаме статистически данни, които са абсолютно надежни и абсолютно достатъчни, за да можем да извършваме нашата работа, която се състои в създаване на едно по-проспериращо и по-свободно европейско общество. Е, и това, което беше за тези, които казват, че е, е, не се прилага добре принципа на субсидиарност. Аз бих казал, че не винаги е така. Имаме нужда от това. Европейската статистика до сега е, служи за, на международната общност и всъщност това е възможност да се е, опитаме да е, я подобрим. И аз съм е, много съгласен с това, което каза госпожа Арена. И съм съгласен а, с а, това, а, което в по-голямата част съдържа текста на комисията. А, имаме а, известни необходимости. Тя, тези необходимости бяха цитирани от госпожа Арена. Става дума за а, някои принципи. Аз ще дебатирам с нея по някои точки аспекти и бих искал а, да говоря за всичко това инвестициите, социалните инвестиции не са нито изцяло разходи, нито изцяло инвестиции, може би е, да говорим тук за минималното заплащане, борбата срещу бедността, изразяване на солидарност от обществото, но във всички случаи аз мисля, че ще постигнем споразумение. Искам да посоча, че за нас, е, като комисия по заетостта, като се остави на страна, което каза госпожа Арена, имаме нужда от е, по-голям брой е, статистически данни за пазара на труда, които да са и по-надежни за създаването на е, работни места, за новите форми на заетос, е, Това е пак социалният стълб, по който работим. Борбата срещу бедността и още нещо, на което настоявам, социална заетост – и е, борба с е, економическото неравенство. Не само междутериториално е, неравенство, което изтъкна госпожа Лапес, е, но и економическото неравенство беше казано, че е, новите показатели може би не показват всичко и аз е, посочвам в моите изменения, че всъщност увеличаването на по-богатото население е нещо, което е много информативно, много полезно. Аз е, е, с това подкрепяме идеите на госпожа Арена. Аз мисля, че има други статистически данни, които не са толкова зрели, ако мога така да се изразя. Е, и е, да речем, тук става дума за тази идея, че 1,5% от е, БВП, световния БВП, се разглежда като всъщност е, средства, които съответстват на домашното насилие. Това наистина е ужасно. Може би не навсякъде в света ситуацията е такава, е, като в Европа. Е, да речем, трафика на наркотици може да има и положително и отрицателно въздействие, но това е по-скоро морален проблем. Наистина, във всички случаи става дума за интересен подход. Можем да дискутираме по принцип, но е, пак ви казвам основната идея, която аз имам, е, която до някъде повтаря идеите на госпожа Реда. Става дума да положим усилия за устраняване на неравенството. Мисля, че трябва да намерим е, много добро съотношение между всички аспекти и съм уверен в това. благодаря. Благодаря. За, сега зелените има думата. Госпожа Зданока. Да. Благодаря, госпожо председател. И от мен поздравления за вас и заместник председателите във връзка с избора им. Що се отнася до този доклад, Ние смятаме също така като колегите, че добрите, добрата статистика е гръбнакът на добрата политика. Статистиката ни дава възможност да очертаем наличието на конкретни проблеми и подготовката на доклад от колегата, който ще бъде представен днес след обяд социалната политика е пример за това. Сега обаче говорим в по-общ план за обща статистика и онова, което подготви го Мария Арена е много добро като мнение. Измененията са също много интересни. Приветстваме вниманието, което отделяте на борбата срещу бедността и изключването. Много е добра идеята да се даде по-широка дефиниция на конкурентоспособността. Благодарим ви за предложенията във връзка с екологичното измерение, екологичния отпечатък. Това е в изменения 12 и 13. Що се отнася до други предложения, ние ще излезем със свои изменения. По-конкретно, в изменение 3 точка 1.1.1 параграф 2 искаме както искаме повече детайли за различните видове заетост, не само на пълен и непълен работен ден, но и дистанционната заетост и други съвремени видове заето. Според нас те трябва да бъдат включвани и анализирани от статистиката. Имаше дебат за поправка, в която се говори за въздействието и економическата криза върху гражданите. Според нас тук трябва да се е, говори повече за въздействието на мерките е, за строги економии. И също така искаме в изменение 15 за миграцията да се прецизира – Имаме спешна нужда от статистически данни за движението на европейски граждани през границите. В комисията по петиции работя по резолюция по пречките пред европейските граждани на Европейския пазар на труда, възоснова на редица получени петиции. Резолюцията призвава Европейската комисия да събира статистически е, данни за гражданите, които използват преносимостта на социалните им права от една страна в друга – Ето това са нашите предложения за включване в регламента. Благодаря, господин Мартен. Благодаря, госпожо председател удължаването на срока на тази програма може да се обоснове, въпреки че статистическите данни могат да се използват от еврократите, за да представят своята идея за просперираща Европа. Ако при по-справедливо събиране, те могат да покажат неефективността на европейската политика и отрицателното въздействие върху живота на нашите граждани. Предложението на Европейската комисия и предложението за становище са свързани с някои проблеми. Първо, удължаването на програмата ще окаже въздействие върху бюджета на Европейския съюз. Става дума за над 200 милиона евро, които могат да се използват за други цели. Трудно е да се приеме също така, че комисията възнамерява да използва статистически данни, за да насърчи економически и валутния съюз което е в нарушение на националните прерогативи. Заедно с това ние подкрепяме инициативата за увеличаване на социалните индикатори в статистическа, в статистиката това ще покаже, че Европейския съюз не отговаря на проблемите и предизвикателствата пред държавите членки вследствие на економическата криза, но и вследствие на глобалистката доктрина, подкрепена от Европейския съюз. Най-сетне, което не е изненадващо, ние не подкрепяме иммиграционистският подход, който е залегнал в проекта становище на госпожа Арена. Госпожа Арена има една минута защото имаше въпроси и коментари към комисията и ние трябва да спазваме програмата. Една минута. Само една минута. Благодаря на докладчиците в Сянка за предложенията им, които според мен са интересни. И ние ще работим по конструктивен начин за подобряване на статистическите данни. По този начин ще се води и по-добра политика. Благодаря. Виждам, че Джин Ламбърт, която е докладчик по следваща точка, не е тук. Това означава, че ще дам думата на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря. Ще бъда кратък. Искам да благодаря на вас и докладчика за думата. Искам също така да поздравя председателя във връзка с, с избора на този пост. Оценявам направените коментари. Ще бъде твърде дълго да навлизам във всички аспекти. Ще спомена някои от тях, които са важни. Първо, подходът към рамковия регламент, който подготвяме в контекста на статистическите данни. Подходът е да бъдем максимално отворени и гъвкави възоснова на данните, предоставени от експертите. Искам да реагирам и на коментара на колегата за изнасянето навън. Както знаете, целта е да се използват а, данни за административни цели и това ни води до по-добро балансиране между използването на проучвания и в този контекст изнасянето не трябва да се извършва, за да се събират по ефективен начин данните. Имаше няколко коментара по някои актуални въпроси Разбира се, по много важния въпрос за миграцията в момента се планира много работа за в подкрепа на европейския дневен ред за миграцията. Акцентът е усъвършенстване на съществуващото събиране на данни. Също така се предвиждат и а, допълнително събиране на данни. Разбира разбира се, има и много променливи като образователно равнище. Те също ще залегнат данните. По въпроса за глобализацията отбелязваме казаното от вас. Глобализацията е много важен въпрос в момента и статистическото измерване на социално-економическото въздействие на глобализацията е на висок е, е в дневния ред на Евростат трябва да се разбере по-добре ефекта на изнасянето на многонационалните предприятия. Социалната статистика за квалификация, умения ще се усъвършенстват в съответствие с предложението на Комисията за интегрираната европейска социална статистика. По въпроса за етоста, разбира се, Заедостта е много важен въпрос за вас. Шата комисия можем да анализираме предложените изменения. В... Трябва да се види дали те са а, реалистични. Някои променливи могат да се дефинират. Някои от а, предложенията е, няма да бъдат е, реализирани много бързо. Ще приключа с това. Благодаря. Срок за внасене на изменение 30 януари, 12 часа на обяд, приемане в комисия 22 март, гласуване във водещата комисия 27 март. Това означава, че можем да преминем към следващата точка в дневния ред. Точка 12. Условия за влизане и пребиваване на граждани от трети страни за целите на квалифицирана заетост. Думата има докладчика госпожа Ламберт. Благодаря. Както вероятно ви е известно, това е досие, по което водеща е Комисията по граждански свободи, Либе. Имам някои сфери, в които имаме съвместно вземане на решения с тях, някои, които са изключително в наше правомощие, така че има известна сложност. Ние изготвихме нашите изменения преди да излезе доклада на Либе, който вече е на разположение. Становището е пред вас. Вероятно сте забелязали, че има една-две области, където а, се пораждат а, някои а, напрежения. И това не е преднамерено. Има някои сфери, върху които трябва да се фокусира нашата комисия, когато обсъждаме тези въпроси. И да се намери подход, който да ни ръководи по-нататък. Основната цел, така наречената схема синя карта за високо квалифицирани работници, сега държавите и членки могат да използват синята карта или националните си схеми. Обхватът на предложението е в правомощията на Ливия, а не на нашата комисия. Освен това се обхващат бенефициенти, които имат право на международна закритела. Това също е в правомощията, преди всичко на Либе. Зная, че докладчикът иска обхвата да бъде разширен. Някои ключови елементи, които са в нашите правомощия. Става дума за лица, които са не само с висока квалификация, но имат и много високи умения. Това е новото. Трябва също да се види кога едно лице се счита за лице, което има високи умения, колко години са необходими. Комисията предлага две има доста държави, където се използват а, този срок от две години, макар че може да се увеличи този срок, така че въпросът може да се дискутира. Когато разглеждахме синята карта последния път, а, когато съветът беше с право само да даде а, мнението си, а нямаше право на вземане на решение, въпросът отново постав... беше поставен и имаше затруднения за какви хора става дума. Това са хора, които имат много специализирани умения. Беше и въпрос най-вече от изпълнителите, как, какво да е отношението към тези творци. В съображение 6 се разисква този въпрос, както и в член 1 алинея С. Също относно прага, който трябва да се прилага за тази категория и как да се определи. 1,5 е средната национална заплата, която се определя Комисията прилага 1,4%. Има различни гледни точки на заинтересованите страни, които коментираха въпроса. Считаме, че е твърде висок сегашния прак е, за доста професии, за много държави членки. Затова държавите членки не прилагат този прак е, при е, синята карта. И те изчакват, изглежда каква е целта да има такъв прак на възнагражденията и какви дерогации могат да се предвидят, каква гъвкавост може да се предвиди, дали за тези, които са квалифицирани напоследък или пък които отговарят на някакъв среден прак. Това се отнася до някои държави членки, например за уч... млади учители, които са в първите години на своя професионален стаж. 15, 16 и 17 съображение се а, говори а, за това как да се запази този а, прак на заплащане, какви дерогации могат да бъдат предвидени. Въпросът е каква е целта за налагането на такъв прак? Дали това е заради квалификацията или пък не искаме да се намалява заплащането на хора с високи квалификации и умения? Има споразумение с социалните партньори. Дали тези прагове да се прилагат за малките и средни предприятия или само за големите компании? а понякога държавите членки прилагат такива прагове по-скоро за да държат хората навън, а не за да ги привличат. Затова аз съм за това да се заличи този прак изцяло, като говорим за заплати, които могат да съответстват на работещ в същата държава, в същата сфера. Освен това, може да се предложи факултативно държавите членки да прилагат такъв прак. Не зная каква е гледната точка на нашата комисия. Една от основните сфери, която буди тревога, се отнася до правата на лицата, които се приемат по схемата синя карта. Дали могат да кандидатстват за работа а, в а, друга страна от Европейския съюз, без да напускат съюза и да се да кандидатстват отново, дали могат партньорите или пък съпругите им, съпрузите им да работят. Много от въпросите са свързани с правата на работното място и съществуващото законодателство е предвидело доста неща. Няма основни изменения в това предложение. Въпроси е свързани с социалното осигуряване, Има регламент, който се отнася и до граждани на трети държави, които извършват трансгранични дейности. Освен това има позваване на образованието, на обучението. Едно от предложенията ми е, ако държавите членки искат да ограничат е, достъпа за финансова подкрепа и прочее, може да се отнася е, до обучението или образованието, е, което е получило лицето, което е привлечено съответните умения. Ако един работодател не спазва законодателството, според мен, това не означава а, наетото лице да загуби правото си на синя карта. Това е съгласно член 7. Нещо ново в предложението е, че лице, която пристига, може да има също да изпълнява някои дейности като самонаето лице. Но подобно нещо трябва да е допълнително. Това трябва да се уточни. Член 15 се отнася до равното третиране по отношение на заетостта, но има и други сфери, които може да се обсъдят, като може би най-напред трябва да посочим кои са сферите, в които имаме изключителна компетентност или съвместна компетентност за с комисията Либе. Комисаря Аврамопол вчера в Либе каза, че е готов да говори пред двете комисии по това предложение. Благодаря. Благодаря. Губим контрол вече върху графика. Това са много важни въпроси в дневния ни ред, но трябва да спазваме времето за изказвания. това определим регламент. Две минути за докладчик в сянка. Госпожа Шойдрова има думата. Благодаря, госпожо председател ще се опитам да се вместя в регламента за времето. Трябва да посоча, че според мен становището е твърде сложно и много значимо. Ще говоря за това, каква ще бъде нашата позиция по проекта на комисията и проекта на парламентарната комисия. Всъщност е, в проекта на комисията се фаворизира системата синя карта. Естествено, за това има причини и е, предложенията за упростяване на положението за работниците и за работодателите трябва да бъде защитено. Аз съм съгласна с по-голяма гъвкавост, що се отнася до минималната заплата и що се отнася до цифровите данни, аз съм съгласна с докладчика. Бих подкрепила установяване на минимални прагове, обаче няма да подкрепя проекта на принципа равно заплащане за равен труд на едно и също място. Всъщност това не е обект на подкрепа от наша страна в новата директива. Аз мисля, че държавите членки трябва да публикуват тези данни, за да стане ясно за какво заплащане става дума. Аз съм съгласна с това да се премахнат тестовете за пазарите на труда. Също времено бих предложила държавите членки да получат възможност да установяват е, конкретен брой на влизане на граждани на трети страни, така както предвижда актуалната директива. Аз е, не съм съгласна с това изискванията към квалификацията да бъдат поставени на по-низко ниво, що се отнася, например, до абсолвентите на висшите учебни заведения. Естествено, става дума и за онези, които приемат услуги от тези лица. Аз не съм съгласна тези стандарти да бъдат занижени. Смятам, че това е непоследователно поведение спрямо гражданите на Европейския съюз, защото те не винаги имат възможност да заменят е, обучението с практика. Това обаче се предлага на гражданите от държави от трети държави, а такава възможност не съществува винаги за гражданите на Европейския съюз. Благодаря на докладчика. Докладът съдържа много положителни моменти, но изменението във връзка с принцип равно заплащане за равен труд на едно и също място. Това е принцип, с който аз не съм съгласна. Също и когато става думата, дума за директивата за работниците. Аз мисля, че трябва да има пазарен механизъм. Аз съм против социалния дъмпинг. И е, установяване на минимално ниво на работна заплата. Необходимо е обаче определено ниво на квалификация, което не трябва да бъде занижавано. Също така изискванията към висшите учебни заведения да бъдат занижени и те е вид социален дъмпинг. И аз не мога да се съглася с това. Не съм съгласна също с упражняване на дейност като самонайто лице при едни и същи условия във всички държави членки. Мисля, че държавите членки трябва да имат по-голяма гъвкавост да определят сами тези условия. Съгласна съм с някои предложения най-вече с опростяването, обаче искам държавите членки да запазят определена доза гъвкавост при вземане на решения, кои граждани от трети страни да приемат на своя територия. Говорихте 4 минути и ще останем без обяд, ако всеки говори по толкова. Господин Бенифей, благодаря на докладчика Джейн Ламберт за проект, становището, което ни представи. Действително, впечатлението, с което оставаме, е, че темата е много сложна. Тя съдържа много технически аспекти и е необходимо да има задълбочен анализ и известен компромис. Трябва да се намери между политическите групи. Тази тема обаче помага на парламента да работи по един инструмент, който е изключително важен и е носител на положителен европейски дух. Синята карта трябва да отговаря на потребностите на държавите членки, така ще постигне целта да гарантира мобилността на високо квалифицирани лица от трети страни, на техните семейства и да се гарантират правата им. Това не е празна работа на празно. Това допринесе за подобряване на конкурентоспособността на економиките на държавите членки, привличайки високо квалифицирани специалисти, защото към момента Европа изостава в това отношение. С подобни решения може да се постигне по-добър резултат. Комисията разглежда някои от основните аспекти на това предложение, например праговете за заплати, упростяването на правилата, улеснен достъп до дългосрочно пребриваване, също извършването на тестове за пазара на труда от държавите членки сега се намалява в голяма степен. Въпреки, че се разширява обхвата с обхващането и на бенефициенти които са лица под международна закрина. Това е нещо ново. Аз се радвам, че това фигурира, тъй като това е в съзвучие с моя доклад по собствена инициатива за достъпа на мигрантите до пазара на труда. Тези мерки са способ за справяне с недостига на работници на пазара на труда в Европа и освен това да се дадат възможности на високо квалифицирани работници и мигранти. Аз разгледах проекто докладите на нашата комисия и от Либе. Прави се анализ на подобни схеми в държавите членки, като се отчита конкретните ситуации в страните. Там се определят заплатите на базата на колективно договаряне. Тук се предлага заплатите да не бъдат по-низки, отколкото тези, от които се ползват лица, работещи в сходни сектори в съответната държава членка. Въпросът е много деликатен. Би било добре да се търси задължителен характер на праговете за заплащане. Определенето на заплатите чрез колективно договаряне може да се отчете, защото това е практика в някои държави членки. Иначе може да има риск от социален дъмпинг. Нашата комисия, мисля, че работи без друго в, по доста досията в тази област. Освен това, трябва да се имат предвид и инструменти, които трябва да се адаптират, като квалификационната рамка, също картографирането на уменията, укрепване на изискванията за умения в директивата за приемане. Това предложение води до укрепване на правата и а, това е стъпка в правилната посока в сравнение с предходните разисквания по тези въпроси. Виждате колко ентусиазъм има, колко силна е ангажираността, И това означава, че ние ще се забавим преди да дадем думата на господин Шустер за следващия доклад. Госпожа Требесиус има думата. Ще бъда кратка. Първо искам да благодаря на докладчика за изготвеното становище. Надявам се, че европейските институции ще осъзнаят, че миграцията на работна сила от трети държави в бъдеще ще трябва да се оценява единствено по квалификацията и готовността за интеграция. В САЩ 44% от мигрантите имат университетска диплома, докато синята карта EU International – изобщо не се търси от високо квалифицирани лица от трети страни, т.е. почти няма значение. С това ясно се обявявам за разширяване на обхвата на такава синя карта за Европейския съюз и е, изготвянето на списък от е, критерии, критерии, които да включват езикови познания, и, е, воля за интеграция, разбира се, професионален опит и е, също така отношение към е, демократичния ред. И е, този критерий, по-скоро този списък с критерии, трябва да се прилага единно в целия Европейски съюз, като не трябва да се е, извежда от сила или да отслабва силата на критериите по индивидуални решения на държавите членки. Е, всяка държава членка може при изпълнението в е, рамките на националното си право да поставя индивидуални акценти, които отчитат особеностите на местните трудови пазари. С минималните общи стандарти обаче ще може да имаме единно разпространение на синята карта в международен мащаб. Благодаря. Uh, sorry. Oh, yes, sorry. It's uh, Madam Toom. Floor is yours. Госпожа Тум има думата. Благодаря, госпожа председател. Аз ще се опитам съвместно в 60 секунди да тушира малко ентусиазма си. Uh, Съгласна съм в голяма част от е, казаното от докладчика. Искам да кажа няколко неща. Има доста положителни промени в е, предложението на комисията. Условията за приемане са опростени, подобрени. Също има и по-широк диапазон на заплащане, брутно заплащане годишно на лицата, които имат синя карта. Ние искаме да се запази системата за 28-те държави членки. С тази карта трябва да благоприятства интегрирането на висококвалифицирани мигранти. Приветствам факта, че комисията прилага тази карта да е достъпна за висококвалифицирани работници, например за членовете на семействата им но въпреки това предложението ми се струва ограничително. Новата директива трябва да е насочена не само към високо квалифицирани работници, към всички. Трябва да има обективни критерии. Трябва да се налагат единствените ограничения, свързани с нуждите на пазара на труда на държавите членки. Синята карта ам, не е достъпна дори за високо квалифицирани лица под международна закрила. Това ми се струва грешка. Не съм убедена дали правя, това, което се прави по отношение на директивата е достатъчно. Освен това има високи а, е, изисквания а, за а, владение, владеене на език, което е дискриминационно. You, Uh, e Има ли някой, който да представлява ГУЕ? E? Не. Давам думата на Лаура Агея. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Ламберс. Предложението за директива, представена от комисията през юни 2016 година, е част от инициативите на Европейския съюз за глобална политика за управление на миграцията, що се отнася до директивата за а, синя карта, е насочена към интеграция на пазара на труда на граждани на трети страни. Ще се реши проблема на недостиг на работна ръка. Директивата обаче не постига предложени, поставените цели, като условията за достъп, които са много рестриктивни и ограничения за достъп до пазара на труда е резултатът неефективен, е защото фрагментираността е трудна и за търсещите работа и за фирмите. Разрешителните за работа за висококвалифицираните работници са свързани с много бюрократични а, пречки. А, ясно е, очевидно е, че има липса а, на квалифицирана работна ръка в а, много сектори. Друг проблем е свързан с а, дъмпинга при заплащането според директивата. Възнаграждението не може да бъде по-низко от три пъти минималното заплащане на годишна основа член 8 на е, италианският е, е, закон предвижда и здравно осигуряване. Може да се увели... Възможно е да се създаде дисбаланс в Европейския съюз. Няма хомо... хармонизация в Европейския съюз. Синята карта дава възможност на квалифицираните работници да работят в Европейския съюз при равни условия с гражданите на Европа. В Европа все още няма координация а, в а, социалната сигурност и заплащането. И, има опити за насърчаване на мобилността на работниците вътре в Европейския съюз. Е, директиви, приятите директиви говорят че разликите в заплащането и социалното заплащане водят до дампинг. работниците извън Европейския съюз ще се ориентират към унесени, в които условията са по-добри. Това е против духа на директивата според която трябва да се привлекат квалифицирани работници. Друг проблем е свързан с капацитета за, за прием на, на работници на пазар на труда в определени държави членки. Гърция е много добър пример. През последните пет години страната беше напуснаха от половин милион младежи. Мисля, че проблемът за изтичане на мозъци трябва да се спре в, стран, в ситуация, на, е, в измаредна ситуация като сегашната, когато мобилността в когато мобилността в Европа също се превръща в извънредна ситуация, е очевидно е, че мобилността е необходимост, а не избор. Благодаря. Госпожа Мелян. Благодаря, госпожо председател. С това се замества една предходна директива. Става дума за а, допълнителна миграция в Европа, която влиза по законен път с синя карта, която осигурява разрешение за работа и престой. Аз мисля, че тук трябва да обърнем особено внимание. Много въпроси се поставят пред нас. Първо, установяването на тези условия, мотивацията им, защото всъщност с това се отговаря на липсата на работна ръка в някои страни в Европа, да речем Германия, която прие много е, мигранти, във Франция много дипломирани лица напускат Европа и всъщност е, трябва да се запитаме от кои професии – здравеопазване, нови технологии, информатика – трябва да бъдат тези лица и аз мисля, че е, това върви в е, посока намаляване на сроковете на договорите от 12 е, на 6 месеца. Това е нещо като сезонен труд и всъщност засяга и възнаграждението. Беше посочен най-низкия прак за Става дума всъщност за данни, които са посочени от комисията и представляват определен процент от е, минималната заплата, след това степента на квалификацията. Е, ние е, знаем, че трябва да се подобри и признаването на дипломи. Също така сезонните работници, те дали се ползват с определена защита, дали са мини-джабър, така както се предлага в Германия. Всъщност, какво ще бъде и тяхното положение с по отношение на синята карта. Е, командировани работници ли ще бъдат, е, но не трябва да се забравя, че тези сезонни работници е, всъщност намаляват е, богатствата на своите собствени е, страни по отношение на квалификация и интелигентност. Е, така че ние трябва много внимателно да разгледаме този проект, който според мен не носи изцяло кълновете на успеха. Благодаря. Госпожа Ламберт има думата. Благодаря и на колегите. Искам само да посоча, че обхватът се беше определен в комисията Либе, но е пределно ясно е, че текстът е приложим не само към сезонните работници, командированите работници, така че колегите, които имат въпроси, нека да огледат предложението и да видят какъв е, какво е приложното поле. Също така става дума за работници с трудов договор. Има и разпоредби за етичното, етичните назначения. Те бяха предложени вече един път от парламента. Никой в нашата комисия би успорил факта и затова имаме толкова доклади за уменията, че трябва да се подобрят и използват уменията на гражданите на Европейския съюз, но знаем, че има недостиг на умения – в редица държави членки в определени области. Често сме посочили това в наши доклади. Така че това е част от нашата дейност. Приветствам направените коментари във връзка с прага на заплащането Просто искам да проверя дали съм разбрала правилно направените предложения. Що се отнася до въпроса за това, че не става дума за самонаети лица, а става дума... Е, е, е, въпросът за самозаетост възниква тогава, когато определено лице решава да извършва и друга дейност, освен онази, за която има договор. Някои може да работят, да пожелаят да работят като диджей в рамките няколко час седмично. Това не може да се използва а, за целите на разрешителното. А, Що се отнася до квалификациите, ясно е, че е, ще внесем някои поправки. Най-сетне докладът в комисията Либе е, иска и да преструктурира текста като докладчик по становище. Ще следя работата на тази комисия в един момент ще се направи среща с докладчите в сянка от комисията в Либе, за да сме наясно с това, което работят колегите. Благодаря. Срок за изменение 7 февруари на обяд приемане в комисията 25 април. Гласуването във водещата комисия 3 май. Благодаря на всички. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Европейски дневен ред за економиката на споделянето. Веднага ще дам думата на господин Шустер. Благодаря, госпожо председател. Цифровизацията е дума, която се чува от е, всеки и понякога е много трудно да се обхване в целите и аспекти. Мисля, че комисията има пълно право, когато твърди, че трябва да регулизираме е, сферата на цифровизацията и да се погрижим е, цифровата економика да се развива добре, защото в действителност Цифровата економика със сигурност ще донесе много предимства по отношение на производителността, ще открие много възможности за предлагане на нови продукти, които ще могат да се прилагат по-ефективно, да се задоволяват желанията на потребителите, също така да се отчитат в по-голяма степен интересите на наетите лица отколкото в традиционната економика. За съжаление обаче е жалко и според мен е грешка, че до сега въпроса за регулирането на трудовите и социалните права е твърде малко разработван от комисията. Това е грешка. Стигаме сега до онлайн платформата, економиката на платформите. Това е сфера, която се разраства и наистина много от дейностите и продуктите, които се Създава там, същевременно се произвеждат в традиционната економика, т.е. става дума не за нещо ново. И всъщност това, според мен, е извод, който представлява отправна точка в моето становище. А именно, трябва да се установи, че онлайн економиката не може да постигне предимство в конкуренцията, извършвайки социален дъмпинг. Това трябва да бъде отправната точка. Необходима ни е политика на конкуренцията, която дава възможност при едни и същи условия да се участва. Предимствата в конкуренцията намират е, израз в това, че в е, економиката на платформата някои неща се правят по по-хитър, по-добър начин. Е, и всъщност всъщност това е, както казах, изходната точка на моето становище и е, съвсем логично стигаме до различни аспекти, е, които трябва да изискваме, като винаги се следва правилото че ние не искаме европейска свръхрегулация, която да замени националните регулации. Естествено, разпоредбите за труда и социалната сфера трябва да бъдат на национално равнище много добре представени, за да се създава конкуренция. Трябва обаче да направим едно разграничаване, което е много важно. Има много пъстра картина от различни платформи. Мисля, че първо трябва да се направи разграничение между платформата, където се извършва доброволен труд, от професионалната платформа. Никой не иска платформи за доброволен труд да бъдат обект на ненужна регулация и които всъщност намаляват ангажираността на гражданите. Така че тук трябва да се прави разлика между професионални и непрофесионални платформи. В тази връзка е и регулацията тя се предлага за търговската платформа. Тук има един основен момент, който трябва да се изтъкне в самото начало, защото от него проистичат много неща. Трябва, както в традиционната економика, да се каже, че работа, която се извършва там, се извършва или от самонаети лица, или от наети лица. И това основно разграничение ние сме е, включили и в традиционната економика. Всъщност, е, Мога да кажа, че и в правораздавателната практика междувременно има ясни решения, по които може да се установи дали е, нещо е произведено от самонаети или от наети лица. Скоро беше постановено едно решение в Великобритания, когато ставаше дума за заетите на платформата Uber. Е, те в решението се постановява, че това са наети лица, въпреки че се твърди, че са самонаети. Т.е. има факти, на които можем да се позовем. Ако направим това разграничение, вече можем да стигнем до точките, които трябва да бъдат обект на регулиране. Трябва да се установи аналогично на досегашните регулации в традиционната економика, каква да бъде регулацията, да речем здравеопазване, права на синдикатите, там съществува възможност за колективни трудови договори. Възникват обаче и въпроси, свързани с работното време, социалната защита и е, включване в системите за социално осигуряване, които са свързани пак с това основно решение, за което говоря. И всъщност принципа е не да се открива нещо ново за економиката на платформите, а да се види къде всъщност е, има сходства между този тип економика и традиционната економика економика. И точно на това да се обърне внимание, защото системата на регулация там е изпитана. Трябва да се гарантира предимство в конкуренцията да се реализират с по-добра организация на тези платформи, но това да не става за сметка на социалните права. Е- Благодаря, господин Шустер. Госпожа Сандер има думата като докладчик в Сянка от името на НП. Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Най-напред искам да благодаря на докладчика господин Шустер за направеното предложение. Според мен това е солидна основа за работа по съобщението от Европейската комисия. Това е е най-доброто предложение по темата и изисква съответна реакция от нас. Економиката на споделянето има огромен потенциал и Европа има всички данни да стане. Да стане лидер в тази област. Тя дава възможност на много безработни младежи да намерят работа. Тази економика има също така възможност да, да осигури по-добър баланс между личния и професионалния живот. И също така да се участва в развитието на определени райони. Най-сетне нашите приемачи предлагат всеки ден нова услуга и няма, не бива да допускаме тези нови предприятия да изпадат в трудности. ние трябва да осигурим защита на работниците, разбира се, и трудностите състоят това да се намери баланс между защитата на работещите и а, да не се спъва развитието на тази економика. Аз бих искала да можем да работим по различни въпроси, които според мен са много важни. Първо, необходимостта от надежни данни за заетостта в економиката на споделянето. Тук трябва да се работи на ниво Европейския съюз, но също така и е, на ниво държавите членки. Второ, да се наложат определени задължения на платформите. Тези платформи трябва да, ги, е, трябва да бъдат насърчени да а, е, осигуряват по-добра комуникация за правилата, които трябва да се спазват. Що се отнася до необходимостта да се разграничава между професионални и непрофесионални платформи, тук става дума да се прави разлика между платформата, чието економически модел е насочен към реализация на печалба и онези, при които целта е да се разпределят разходите аз бих искала да внеса няколко изменения, за да развия две допълнителни идеи. Първо за компетенциите. Вярно е, че тази економика създава много потенциал за заетост, но системите за обучение и образование трябва да бъдат адаптирани към новите потребности на цифровизацията. Има нужда и от продължаващо обучение в новата економика, редица работни места могат да изчезнат и ние тук трябва да направим предложения за да може образователно и обучителните системи да поставят акцента върху а, новите условия. Второ, необходимостта мисля, че трябва да се насърчи изграждането на, ши, на високоскоростен интернет в всички райони, особено селските, за да не остане никой в необлагодетелствено положение. Това, е, госпожо председател, аз мисля, че трябва да се намери баланс, за да може економиката на споделянето да бъде полезна и за всички. И за работещите, и за потребителите. Благодаря, госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за много солиден проект за становище. Ясно е, че економиката на споделянето има огромен потенциал, може да създаде нови възможности за предприемачество и работни места, но ще окаже и сериозно въздействие върху заетостта, сигурността, плащането на социални осигуровки, възнаграждението, здравето и безопасността и осигуряването на възможности за а, обучение през целия живот. Съгласна съм с докладчика за необходимостта от надежни данни за работните места и работните условия. Много е трудно да се правят емпирично обосновани предложения, ако не разполагаш с емпиричните данни. Има много регулаторни сиви зони, и много е трудно да се контролира изпълнението на съществуваща регламентация. Трябва да се намери баланс между регулация от една страна и създаването на достойни условия за работниците. Аз мисля, че трябва да отчетем това, което беше казано в приятия миналата седмица доклад, че економиката на споделението може да доведе до лоши условия на труд и поради трудовоправните отношения работниците са често в несигурно положение и им е трудно да защитят тези права, с които разполагат. Не искам да звуча отрицателно тази економика има много положителни страни. Тя играе важна роля в когато говорим за социалните цели. Има разлики между държавите членки, между регионите. Има проблем с фрагментацията Докладчикът говори и за това, че има разлика между това дали доставчиците на услуги са в публичния или частния сектор. Когато говорихме за синята карта, споменахме, че трябва да се избягва социалния дъмпинг. Трябва да внимаваме за това и в економиката на споделянето. Аз ще внеса няколко поправки, с които се надявам проектостановището да се обогати. Благодари. Таня Гонзалес, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на автора на становището, и да го поздравя за него. Това е добра основа за да се справим с новите предизвикателства на економиката на платформата, която се отразява върху цялата економика и заедостта. Първо искам да а, посоча, че трябва да уточним понятието економика на споня... споделянето, защото много, а, което а, се крие под понятието sharing economy е всъщност е, е, параван, зад който се установява социален дъмпинг. Ние знаем какви са предимствата на новите технологии за економиката и заетостта и също така социалните предимства, които които е, предлагат платформите. Те използват обаче и дерегулация, за да създават несигурни работни места, особено в определени отрасли, важни за държавите членки, като например транспорт и туризъм. Много често по този начин се използват и е, празноти в закона, пропуски в закона, за да се постигат такива цели. Е, също така избягване на данъци и не спазване на други правила от пазара на труда. Ние сме съгласни с е, проекта за становище, обаче трябва ясно да се прави разлика, както изтъкна и докладчика, между професионални и непрофесионални дискусионални платформи да се изразни понятието работник, да се вземе предвид и препоръка 196 на МОД. Ние ще внесем предложение в тази насока, предложение за изменение сега. Като цяло ние сме съгласни с рамковите условия за труд, обаче ясно трябва да се покаже, че условията на труд трябва да бъдат достойни и това е посочено в доклада за социалния стълб. За да могат да се е, спрат отрицателните въздействия върху много пазари на труда. Става дума и за права на работниците, които много често се потъпват в рамките на тази нова форма на несигурен труд. Ние искаме да защитим правата на работниците на почивка. И за това е добре, че най-вече жени е, са засегнати от новите форми на заетост и в заключение Искам да посоча, че за мен е правилно, че се обсъжда необходимостта за социалното осигуряване на самонайти лица. И е, всъщност е, правото на сдружаване и правото на синдикална дейност. Това също трябва да се осигури. Трябва обаче това да обхване и работниците, които участват в платформи и всъщност това трябва да направи комисията във връзка с економиката на споделянето. Карима Дели е, за зелените. Няма никой, който да представлява зелените. От ЕФДД Лаура Агея има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика през последните години. Економиката на споделянето се разрасна неимоверно. В началото на 2014 година е, областите в тази економика бяха 6, сега те са три пъти повече. Възникнаха нови сектори, е, но и нови дейности. Тази економика създава нови възможности за потребители, им дава възможност за достъп до нови услуги увеличава се запла... предлагането и се намалява и се увеличава качеството. По този начин се економисват ресурси и се прави преход към кръговата економика. Имаме трима фактори предоставящи потребители на услуги, посредници, осигуряващите услуги осигуряват услуги било от време на време, било на професионална основа някои от предоставящите услуги са малки предприятия. Професионалните предоставящи услуги са, обикнов... са обикновено фирмите, работят в различни области. Посредниците осигуряват връзка между потребителите и изпълнителите чрез различни платформи, най-вече онлайн. Трябва да се анализират пет аспекта управление на ресурсите, достъп до пазара, отговорност, защита на потребителите и ролята на работниците и данъчното облагане. Анализирайки становището на колегата Дарио Тамбурани, очевидно има рискове на тази економика, като срещу занижаване на минималните условия. Не само в становището, но и в съобщението на комисията се обръща внимание на защитата на потребителите. Държавите членки трябва да предприемат подход, така че потребителите да имат високо ниво на защита, особено в областта на нелоялната търговия. В е, рамките на а, цифровата революция и има яс, очевидно въздействие. Има опасност да се а, за, занижат а, адекватните социални защити и да изчезнат минималните а, условия в някои сектори има риск от нелоялна конкуренция. Това е благодатна почва за създаване на монополи. Това поставя под а, съмнение приложимостта а, на, на регулацията а, към економиката на споделянето. Трябва да се прави разлика между онези, които предоставят услуги от време на време и онези, които ги предоставят на професионална а, основа. А, това е необходимо да се гарантира високо ниво на защита на потребителите. Друга характеристика на предприятията от економиката на споделянето е да се осигури защита и на традиционните предприятия. Много е важно дали в каква степен платформата за сътрудничество могат да бъдат могат да подлежат на условията за достъп но, до пазара. Асигурационе o di deposito, In questa, in От тази гледна точка през ние ще задълбочим своите разсъждения на заседанието на докладчите в Сянка. Жоев Мела има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за това, че поставя акцент върху един от пете стълба на Европейския дневен ред за економика на споделението. Съгласно комисаря, отговарящ за вътрешния пазар, тази економика е шанс за потребителите, за предприятията, за работодателите, стига да е поставена на вярна основа. Въпросът, свързан с правата на работещите, трябва да се отдели от останалите четири елемента. Създаването на платформи на споделянето има свръхлиберализъм, който преобладава че в Европейския съюз и виждаме, че има радикална промяна в предлагането. Затова е необходимо още повече да се защитят вътрешните стопански дейности. Тези платформи трябва да бъдат управлявани. Е, ние сме обезпокоени, като се има предвид плановете за цифровизацията. Има опасности от нелоялна конкуренция и а, тези рискове са още по-големи, когато липсва регулиране на този тип економика. А, понякога има заобикаляне на държавите и регламентирането на правата на ползвателите и прочие. Последните събития го показват. статута на работещите в този сектор на економиката, трябва да се базира на рамка, но тя се бави, защото економиката на споделянето е вече и тук. Погледнете Uber. Те нямат нищо филантропско. Uber създава една система, която се превръща в модел за транспорта. Google вече напредва в, е, изготвянето, в е, създаването на безпилотни автомобили и утре, може би, Uber няма да използва изобщо шофьори, ще използва такива а, е, неуправлявани от хора автомобили. Икономиката на споделянето ще промени дълбоко нещата и това ще отиде по-далече от изискванията за защита само на правата на работещите. И има някои досиета, които се опитват да тушират проблемите, свързани с това, че много от работещите са и бедни. може да се стигне до това да няма работещи, да няма работни места, да няма работодатели един ден. Господин Шустер, да, трябва да помислим заедно как да се защитят работещите. Само националните държави могат спешно да намерят решение на тази ситуация. Благодаря, господин Шустер. Бихте ли реагирали на чутото до сега? Съвсем накратко, първо искам да благодаря на всички за изказванията. Повечето от тях разбрах така, че е, отговарят на нашето основно виждане. От една страна иска да се развие потенциала на економиката на платформите, защото наистина е, той е много положителен, обаче същевременно всички са единни, че ни е необходимо ниво на защита. Мисля, че е, това противопоставяне на детайлите ще бъде интересно и е, всъщност там, където е необходима закрила, там, където не е необходима, трябва да се установи. Но за мен дискусията беше много интересна. Радвам се, че я проведохме. Единственото, което трябва да посоча е, че трябва да внимаваме да не въвеждаме много елементи в е, дискусията, които излизат извън е, нейните рамки. Трябва да се ограничим само върху това, че да разглеждаме нещата, които засягат основно нашата комисия и да не навлизаме в сферата, да речем, на комисията имко защита на потребителите, да не се дублираме. Според мен има едно общо носено от, всичко, от всички разбиране, затова се радвам за тази дискусия. Е много важно да направим конкретни предложения за това какво следва да се направи, защото в момента, за съжаление, цифровизацията напредва, развиват се е, платформи и ние трябва своевременно именно да установим кое има смисъл от гледна точка на наетите лица и кое не. Благодаря. Uh... Благодаря ви. Госпожа Нибер от Генерална дирекция за етост на комисията. Имате ли да кажете нещо? Господин. Благодаря ви. Няколко бележки. Може би трябва да споменем някои от предимствата, за които спомена и господин Шустер, за новите възможности за заетост, които отиват по-далеч от традиционните трудови правоотношения. Има повече гъвкавост, но те не винаги са толкова стабилни, колкото традиционните правоотношения относно някои от точките, изразени в становището. Първо, ние вземаме а, за сведение разграничаването между професионалните и непрофесионални услуги. По трета точка, както знаете, през юни миналата година Европейската комисия реши да не прави законодателно предложение. И както се подчертава вашата точка 5, ние продължаваме да наблягаме на това да следим как се развива възникването на нови характеристики, нови функции, за да може комисията да ги анализира и да види дали е необходимо да има законодателно предложение, което да отива по-далече от съобщението ни от юни. По четвърта точка аз споменах социалния стълб. Там ще се разгледат въпросите на социалната закрила на европейско равнище, равнище Европейския съюз и това е предвидено в работната програма на комисията за тази година. Също тук трябва да спомнем и директивата за а, писмените заявления. Там също ще се разгледа въпроса за новите форми на заедостта. Относно доказателствата. Ние сме за това политиката да се базира на доказателства, както е посочено в нашето съобщение. Комисията продължава да наблюдава регулаторното развитие и ефекта от него. Има няколко проучвания. Целта е да се укрепи вземането на решение на базата на събрани доказателства. На следващо място въпроса за данъчното облагане, за социалните осигуровки. В съобщението от миналата година се посочва платформите в държавите членки да внасят също социални осигуровки и данъци, също да има рейтинг на тези платформи, които участват в сектора на економиката на споделянето. Благодаря ви много. Благодаря ви за това. С това приключихме първата част от програмата ни за днешния ден. Ще се видим отново след обед в 3 часа, когато ще продължим с гласуване. Благодаря ви.